Okay, we will make a start. Um... Председателят. Добре, нека започнем. Току-що ни казаха, че докладчицата госпожа Аяла Сендер ще е сред нас всеки момент, но мисля, че е по-добре да започнем. Нека погледнем дневния ред. Първо, приемане на дневния ред. Това е първата му точка. Точка втора, съобщение на председателя. Виждате списъка на езиците, с които има превод. Той се съдържа в бюлетина на комисията ни. На заседанието се излъчва на живо. Преди да започнем, преводачите ще излязат с съобщение. Вече достигнахме 21-я ден на протестните си действия. Администрацията все още не е предприела опит за уреждане на конфликта. Дори напротив, след 8 месеца разисквания с Комитета на персонала, генералният секретар е на още по-твърда позиция. Вследствие от това днес ще преустановим превода в точно определения по програма час. Преминаваме към точка трета. Публично изслушване на тема съвместими ли са държавните помощи и финансирането от Европейския съюз. Вероятно знаете, че преди време бе направено проучване на правилата за държавните помощи. Докладчицата влиза точно на време. Okay. Yeah. So as I was saying, um, we've had the study some time ago. I think it's good today. Преди време бе извършено проучването. Мисля, че е добре днес да го обсъдим. Ще разговаряме за съвместимостта на държавните помощи и финансирането от Европейския съюз. Благодаря на присъстващите тук колеги и гости. Моят опит показва, че правилата за държавната помощ не винаги са популярни по време на кампанията за Брексит се задаваше въпроса за това какви промени ще бъдат направени в Европейския съюз. Нерядко в отговор на този въпрос се цитираха държавните помощи. Не се харесва на някои политици моделът, по който функционират. Но държавната помощ е много важна с оглед равнопоставеността в целия Европейски съюз. За да има равнопоставеност, трябва да има някакви правила за държавната помощ, за да не се нарушава функционирането на пазара. За това и са в сила такива правила за държавните помощи. Те не са все още особено популярни. Това отчасти се дължи на факта, че не всеки ги разбира. Държавите членки са много внимателни, когато става дума за държавни помощи. Не са склонни да приемат финансиране по програми, <clears throat> което би било в нарушение на правилата на Европейския съюз за държавната помощ. Дружествата от своя страна също не разбират защо те като по-малки дружества, например, не могат да се възползват от европейското финансиране, например по регионалните фондове. За това са и внимателни по отношение на държавната помощ. Има много такива фактори, които се намесват, когато се обсъжда тази тема. Затова се и радвам, че днес предстои да я обсъдим. Сред нас е нашата докладчица, госпожа Аяла Сендер. И днес сега ще ти дам думата за уводни думи, след което ще преминем към панелната дискусия. Eh, eh, Благодаря. Ерик, ти си напълно прав. Много често в тази комисия сме се занимавали с тези важни въпроси, във връзка с бюджетния контрол и контрола върху изразходването на парите и сме свидетели на това как въпросът става все по-комплексен през последните години. Свидетели сме на това колко многопластов е бюджетът защото тук става дума не само за пряко подпомагане, а за различни системи и инструменти за финансиране, като се добавя в повечето случаи вече и съфинансирането. Т.е. при някои проекти, които са особено комплексни и дългосрочни, например трансевропейските транспортни мрежи, както и други дългосрочни проекти в други браншове, свидетели сме на това, че нараства необходимостта да се прави разграничение – и то да се прави ясна разлика, така че да се а, знаят източниците на финансиране на всеки един проект. Все повече е необходимо да има а, да има комбиниране между средствата за осъществяване на дадени дългосрочни и средносрочни проекти. Трябва да направим така, че, например, една страна да не може да промени ангажиментите си, примерно при смяна на правителство, защото тук говорим за проекти, които продължават с десетилетия. Така че ангажиментите за инвестиции, особено по отношение на големите инфраструктурни проекти, са важни, като най-важният елемент тук е конкурентоспособността. трябва ясно да покажем, че правилата за държавно подпомагане се спазват. Трябва да изясним как се разпределят средствата между различните звена от един проект, как, как са разграничени техните правомощия и компетентности как се извършва контрола върху всеки един източник на финансиране, да се изяснят правата и задълженията на всяка една служба и орган. Във връзка с това сме водили множество дебати, включително и с Европейската комисия и от дирекцията, която се занимава с държавните помощи, защото за нас е важно да знаем доколко опростяването е довело до напредък, доколко са опростени и изяснени правилата за държавно финансиране, така че да бъдат и реално приложими. Непрекъснато се натъкваме на това, че се а, така че някои а, економики из, са изложени на натиск. Тук сме се събрали, за да чуем как можем да направим финансирането по-гъвкаво и устойчиво, особено за проектите, свързани с европейските приоритети. Много е хубаво, че тази комисия, както и Европейската комисия, могат да допринесат за изясняването на начина на прилагане на правилата, тъй като предстои дебата за бюджета. Според нас беше добра идея да поставим на, ред, на дневен ред тази тема, за да, за да се информираме доколко и как се спазват правилата защото изпълнителите на проектите в различните сектори знаят най-добре, трябва да знаят най-добре кога правилата за финансиране за държавни помощи трябва да се спазват, къде не се прибягва до тях, кога говорим за държавна помощ и кога не. Особено в случаите, когато има финансиране и от европейския бюджет. Мисля, че това е много интересна тема. Благодаря на всички за това, че сте тук. Uh, Председателят, благодаря ви. Сега пристъпваме към първата част от дискусиите под надслов как оценява и наблюдава комисията съответствието между държавните помощи и финансирането от бюджета на Европейския съюз. Първи ще се изкаже Герт Ян Копман, заместник генерален директор на отдел държавни помощи към ГД Конкуренция. Имате 10 минути, както и всички останали оратори. Имате думата. It's a real pleasure to be here. Благодаря. За мен е удоволствие да участвам в днешното ви заседание. Ще ви изложа подхода, който прилагаме към контрола върху държавните помощи в Европейския съюз. Аз отговарям за този контрол в комисията, така че за мен е особено удоволствие да съм тук днес. Преди да започна, нека се спра върху целите, които изложи и вашият председател, а именно да направим така, че държавната намеса чрез използването на обществени ресурси да не нарушава функционирането на конкуренцията на вътрешния пазар и да не измества инвестиции от стопански субекти в частния сектор. За това е изключително важно в рамките на вътрешния пазар да се гарантира неговото добро функциониране. Също така трябвам онези, които не получават държавна помощ, да могат да завоюват своя дял от пазара. Не бива също така да има и съревнование за субсидии, тъй като това е за сметка на дънакоплаците. Когато се намесват държавите членки, използвайки публични ресурси, това трябва да допринася за економически растеж и доброто състояние на економиката. Става дума в случая за изключителни компетенции на Европейската комисия, закрепени в договора от областта на економическото управление. Това е една от най-старите европейски политики. Според правилата за държавните помощи, държавите членки, когато предоставят публични ресурси трябва да решават реални проблеми с функционирането на пазара, както и да допринасят за постигането на общи цели, когато няма достатъчно инвестиции. Освен това, не бива да има свръхкомпенсация. На трето място, държавната помощ не бива да дублира или да измества частните инвестиции. При всички положения с предимство трябва да се ползват частните инвестиции. И накрая държавните помощи не бива да нарушават нарушават функционирането на вътрешния пазар. Всичко това е от основно значение за запазването на, така да се каже, економическия мир в рамките на вътрешния пазар и гарантирането на неговата ефикасност. А що се отнася до европейското финансиране и контрола върху държавните помощи, нека изясним някои понятия още от самото начало. Когато фондовете се изпълняват, управляват директно от Европейския съюз, то тогава не става дума за държавни помощи, т.е. няма контрол. Всички преки интервенции, като по Хоризонт Европа и механизма за свързване на Европа, които се финансират пряко от европейския бюджет и се управляват пряко от Европейския съюз, попадат извън обхвата на правилата за държавните помощи. Колегата, който е до мен, ще каже повече по този въпрос по-нататък. Разбира се, трябва да има последователност на политиката при това финансиране, но комисията не се намесва като орган, контролиращ държавната помощ. От друга страна, нези европейски фондове, които се контролират от държавите членки, т.е. когато на държавите членки се предоставят средства и след това се управляват в рамките на по-общи програми на общността, попадат в обхвата на правилата за държавните помощи. Важно е да се прави това разграничаване, според мен. Когато то се прилага, то виждаме, че само от 10 до 20% от всички разходи по европейските структурни и инвестиционни фондове се правят по проекти, попадащи в обхвата на правилата за контрола върху държавните помощи. Тоест, по-голямата част от финансирането по структурните инвестиционни фондове всъщност не представлява държавни помощи. Второ, комисията в рамките на по-общи мерки за модернизиране и упростяване е въвела групово освобождаване за по-голямата част от тази малка сума, която представлява държавни помощи. Какво представлява груповото освобождаване? Става дума за по-прости правила, които държавите членки могат сами да прилагат те няма нужда да уведомяват комисията за държавни помощи преди да ги предоставят. Могат незабавно да пристъпят към реализирането на проектите, спазвайки правилата. Само 10 до 20% от разходите представляват държавни помощи. Само 1 до 2% от тази сума следва да е обект на предварително уведомление към комисията с цел одобрение от страна на комисията. Тоест по много малко проекти трябва да има предварително уведомление и одобрение от комисията. По тези проекти 1 до 2% няма особено големи затруднения. Обикновено по тях доста бързо се дава одобрение. Обикновено става дума за мащабни и важни проекти, но за одобрението им са необходими само до 5 месеца. Много оживени разисквания се водят за държавните помощи. Разбираемо е, че някои се натъкват на трудности във връзка с тях. Но реалността показва, че много малка част от структурните инвестиционните фондове представляват държавни помощи. По-голямата част от финансирането е обект на груповото освобождаване. За да може обаче регионалните правила за държавните помощи и правилата за регионалните фондове да се стиковат с по-общите правила за държавните помощи. Трябва да има колкото се може по-голямо опростяване и яснота. Затова и всички служби на комисията, работещи в тази област, си сътрудничат. Сътрудничим си най-вече с колегите си от ГД Регионално развитие с цел ускоряване на процедурите. Изготвихме съвместен план за действие, за да обмен... разпространяваме информация за държавните помощи на ниво държави членки и на ниво региони. Колегата от ГД Регионално развитие ще каже повече по този въпрос по-нататък. Той е изключително важен за нас. Продължаваме да работим за улесняването на работата на длъжностните лица в държавите членки, които трябва да изразходват средствата. Искаме средствата да бъдат изразходвани както добре, така и бързо. Може да кажем, че резултатът от това сътрудничество е, поне доколкото може да бъде измерен до момента, е доста окоръжаващ. Опираме се, например, на процента на грешки, установен при одитите. От одитите става ясно, че много е намалял през изминалите години процентът на грешките, свързани с държавна помощ. процентът на онзи процент от процента на грешките, който е свързан с държавна помощ, е много нисък. Нещо, което според мен е окоръжаващо. Вече говорих за мащабния процес по модернизиране на държавната помощ. Според мен Основно той е довел до тези подобрения. Този процес гарантира и стиковането, за което говори вашата докладчица. Много по-голям е размерът на сумите, подлежащи на групово освобождаване, от което проистича повече отговорност за държавите членки. Комисията от своя страна си сътрудничи с държавите членки, за да улесни поемането на отговорност от тяхна страна. За целта поставихме началото на редица процедури и процеси в добавка към партньорството, за което вече говорих. Бе очредена, например, работна група с държавите членки с цел споделяне на челен опит. Крайната отговорност се носи от държавите членки, затова и те трябва да се учат една до друг, от друга. Бе очредена Платформата е Wiki, електронна платформа, в която могат да участват всички и на която може да се задават въпроси. Много активно работим и в областта на обучението. Аз самият за период от по 20 месеца посещавам държави членки. Освен това споделяме и материали за обучение с централните координационни звена във всички държави членки. Тези координационни звена по места в държавите членки са изключително важни, тъй като те са запознати с местната нормативна уредба и са в състояние, в зависимост от конкретните специфични обстоятелства, да консултират управляващите органи. Сред нас е колега от Полша, който отговаря за контрола върху държавните помощи на съответното ниво централното звено за държавните помощи към финансовото министерство в Гърция изпълнява същите функции там. Има такава структура и в Румъния, а в Германия съответното звено е на ниво Федерално министерство по економика и енергетика. Това са първите наши звена за контакт, с които си сътрудничим много тясно. Председателят, вече изтекоха десетте ви минути. Моля да се ориентирате към приключване. Добре, така ще спестя и малко време за колегите. Добре, ще отрежем малко от времето на колегите, които ще се изкажат по-нататък. Благодаря ви за това. Заедно с държавите членки се опитваме да установим какво води до забавяния при изпълнението на структурните фондове. Не става дума за емпирични количествени данни за нашето виждане по въпроса, а за унези, които реално работят в тази област една от основните потенциални причини за забавянето, която упоменават държавите членки, е сложността на правилата за структурните фондове, наред с много други структурни особености на нормативната уредба. Не сме удовлетворени от един такъв резултат. Искаме да настъпи подобрение. Когато се зададе въпрос на държавите членки, когато те се биват запитани какъв всъщност е според тях проблема на качествено ниво, то те отговарят, че не е особено голяма ролята на държавната помощ. Ако сравним мерките за помощ по които трябва да има уведомление, т.е. цялата държавна помощ и е, мерките, по които се прилага груповото освобождаване, то ще видим, че тези, по които няма съфинансиране, са отнемат е, малко повече от 5 месеца, а по останалите Периодът е малко над 3 месеца. Това е една добра стойност. Работим заедно с държавите членки за по-нататъчното и подобряване. Във връзка с това наше сътрудничество, нека опомена, че най-вече, що се отнася до новата МФР, би ни се искало допълнително да се рационализират правилата за държавните помощи когато се комбинират средства на държавите членки с средства на Европейския съюз, например по програмата Invest EU. Така правилата ще могат безпрепятствено да се впишат в рамката за държавните помощи и ще може и много бързо да се изразходват средства по Invest EU. Ще работим по тези въпроси и във връзка с така наречения печат или знак за върхови постижения, както и в рамките на всички други мерки, които попадат в обхвата на груповото освобождаване. Ще продължим да разширяваме обхвата на груповото освобождаване. Като цяло, според мен, нещата се подобряват. Поне за това говори информацията, която получаваме, но можем и искаме да направим повече, най-вече в рамките на процеса за МФР. Благодаря за много полезното изказване. Преминаваме към следващото изказване. Господин Велброк, директор Централна финансова служба, Генерална дирекция бюджет. Благодаря, господин председател. Логично е, когато говорим за правилата за финансиране, е хубаво да погледнем финансовия регламент, който регламентира изразходването на европейския бюджет. Вашата комисия познава този текст много добре. Ние приключихме дълги преговори и на 23 юли новия текст ще влезе в сила след като парламентът го гласува и след като съветът го утвърди. Аз е, ще се позова на новите правила с ваше позволение, които съвсем наскоро ще влязат е, в сила. Какво намираме в този финансов е, регламент? Там много не се говори за последователност и съответствието при използването на държавната помощ. Както каза преждеговорившия, ние не прилагаме правилата за държавна помощ към средства, които се управляват пряко на ниво държава членка. И съвместимостта с държавната помощ се споменава в една област – в бюджетните гаранции, финансовите инструменти, там виждаме същите принципи, които вече цитирах. Ние трябва да пока... ние трябва да решаваме проблемите, свързани с недостатъците на пазара, да постигнем допълнителност, да не заместваме подкрепата инвестициите от други източници, да подпомагаме получатели, които са економически жизнеспособни, да няма изкривяване на конкуренцията и да има съвместимост с правилата за държавната помощ. Това е изискването за съвместимост в областта на финансовите инструменти, бюджетните гаранции сме много близко до пазара и обикновено е сме в обхвата на прякото управление. Също този принцип въжи и когато Европейския съюз е и миноритарен участник и този принцип трябва да се спазва. Прилага се не само към финансови инструменти, а и бюджетни гаранция, също и в случай на механизъм съчетаване на безвъзмезни средства и заеми. Следователно, ние трябва да прилагаме този принцип, а също така и съответствие с допълнителните безвъзмезни средства, когато съвместно средства се съчетават с други безвъзмезни средства, това също попада под споменатите принципи, така че говорим не само за финансовите инструменти и бюджетните гаранции. По един много важен елемент, а именно взаимната оценка. Това е много важна нова разпоредба в финансовия регламент. Самата комисия в обяснителния меморандум обосновава целта, тя е да се разчита в максимална степен на една оценка или, разрешет, или разрешително, а именно съвместимост с, с държавните помощи. И когато се провери тази съвместимост, всички служби на комисията и всички економически субекти биха могли да разчитат на това разрешително при положение, че условията не се променят. След малко моите колеги ще разгледат регламента за общите разпоредби, приложението им към структурните фондове. И има още един елемент, който според мен е много важен. Когато веднъж бъде избран един посредник, ние трябва, ние не бива да допускаме конфликт на интереси. И когато се избират партньорите изпълнители в косвеното изпълнение, тук трябва да има прозрачност в съответствие с характера на дейността. Също така трябва да се използват и възможностите на Европейска инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд за изпълнение на финансовите инструменти и бюджетните гаранции и как ще се отрази това в бъдещите планове за използване на бюджетни средства. Тук имаме две основни правила. Единен правилник. Идеята е напълно развита в InvestEU. В бъдеще всички финансови инструменти и бюджетни гаранции ще спазват един правилник, а именно за регламента за InvestEU. Той е свързан с финансовия регламент за съвместимост с правилата за държавна помощ и не изкривяването е на конкуренцията. Това е много важно и е много важна стъпка напред, упростява дейността на посредниците, на изпълнителите, но, също така и на крайните получатели. Има един правилник, едно споразумение с изпълнителя, едно споразумение, така да се каже, всичко е събрано на едно гише при изпълнението на финансови инструменти и бюджетните гаранции. И това, което е важно за нас е, че не е необходимо държавите членки да уведомяват комисията в случай на прехвърляне на фондовете по общо управление към гаранцията за InvestEU но разбира се, това означава, че няма да се променят условията на мярката. Друг много добър пример е печата за високо качество. И идеята е, че ако един проект е избран по Хоризонт Юръп и не могат да се финансират поради липса на финансиране по Хоризонт Европа, те могат да се финансират от държавите членки от Европейския фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд или Европейския фонд Стопански фонд за развитие на селските райони. Също въжи и за проектите LIFE с фондове по Европейския сълскоспански фонд за развитие на селските региони. Това означава, че няма нужда от повторно кандидатстване или е, за провеждане на нов е, подбор. И в заключение няма много разпоредби в е, финансов инструмент, но Основното е, че трябва да се обръща внимание на неизкривяването е, на конкуренцията при финансови инструменти, бюджетни гаранции. При централно управлявани европейски програми Хоризонт Европа, инструмента свързана на Европа и цифрова Европа, в съображенията е, в този основен акт е, се споменават и идеите свързани с недостатъците на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, избягване на дублирането и изтикването на частното финансиране. Благодаря за изказването. Благодаря ви за това, че спазихте 10-минутното ограничение. Третото изказване е на Мириан Фернандес Тюс, администратор, помощник на директора за одит в Генерална дирекция Регио. Благодаря. Правилата за държавните помощи се прилагат към финансиране в все по-голям размер по кохезионната политика, тъй като за периода до 2020 това финансиране се съсредоточава върху растежа, инвестициите и заетостта. Тоест голяма част от инвестициите са свързани с економически дейности, като широколентов достъп до интернет и възобновяеми енергийни източници. А подпомагането на стопански дейности е много вероятно да представлява получават държавна помощ. През изминалите години Европейската сметна палата установи, че има голям процент грешки, свързани с държавните помощи. Но благодарение на комисията и държавите членки, процентът грешки в това отношение намаля от почти 20% през 2014 до неустойностуеми грешки през изминалата година. Основните причини за грешките са погрешното тълкуване на законодателството, липса на уведомяване към комисията и липса на стимулиращ ефект по програмите и проектите подбрани за съфинансиране. Какво е предприела комисията, за да намали подобни грешки? Първо, Регламентът с общо приложимите разпоредби за периода до 2020 предвижда предварителни условия. Целта им е да има рамкови условия за ефективни и ефикасни инвестиции. Едно от тези условия изисква договореност за ефективно прилагане на правилата за държавните помощи по европейските структурни и инвестиционни фондове. Комисията изисква от държавите членки да повишат административния си капацитет, там където има постоянни слабости по отношение на държавните помощи. В началото на периода пет държави членки не спазваха тези предварителни условия, сега всички ги спазват. Както бе упоменато вече, през 2015 бе прият план за действие през 2018 той бе препотвърден от двете генерални дирекции на комисията. Пакетът за държавните помощи бе упростен и модернизиран. По плана за действие е предвидено едно направление, предвиждащо насоки за органите в държавите членки. Друго направление предвижда Обучения Има общи обучения за работещите по структурните инвестиционни фондове, както и по-конкретни обучения за аудитори. Някои обучения са насочени към стратегически сектори, като например транспорта, енергетиката, научно-изследователската, иновационната дейност и други. По-голямата част от плана за действие е насочена към обмена на челен опит, например партньорски обмен на опит между държавите членки, кръгли маси с цел обмен на добри практики, на които практикуващите експерти обменят своя опит и след това изготвят документи, споделени с всички и към инструменти за пряко подпомагане. Целта им е да се подпомагат най-вече общините при разработването и прилагането на програми за държавна помощ. Взаимодействието между ГД конкуренция и ГД регионално развитие бе активизирано. Редовно се провеждат срещи на високо равнище на ниво генерални директори контролните списъци, използвани от аудиторите в ГД регионално развитие, бяха изготвени с помощта на ГД конкуренция. Бяха предоставени също така и на националните аудиторски органи, които много често използват същите контролни списъци. Както вече бе казано, Провеждат се консултации с ГД конкуренция за спазването на правилата по по проекти, така както правилата са предвидени в решенията на Комисията за държавните помощи. Има консултации също с ГД конкуренция и по въпроса за регламента за груповото освобождаване, както и по отношение на големи проекти. Има и обмен между двете генерални дирекции с цел постигане на качествени резултати. Освен това се координират двете дирекции доколкото е възможно при мониторинга и плановете за одит. Аудиторските органи на държавите членки през февруари излязоха с годишните си доклади за разходите одобрени между 2016 и 2018 година. В тях са установени 35 грешки във връзка с държавните помощи, във връзка най-вече с не спазване на изискванията за мониторинг, неуведомяване за държавна помощ или погрешно прилагане на схемата за подпомагане. Друг вид грешки пък се дължат на надхвърлянето на горната граница за помощта de minimis. Накрая мога да кажа, че държавните помощи и финансирането по кохезионната политика не само са съвместими, но са и тясно свързани между си. За периода след 2020 година в предложението на комисията се поставя още по-голям акцент върху мерките, директно насърчаващи стопанската дейност и стимулиращи развитието на бизнеса в по-малко развитите региони. Затова ще има и по-голям акцент върху мерки за новаторство и разкриване на работни места. Така вероятно ще се увеличи и държавната помощ. Наясно сме обаче, че е трудно за програмните органи да се справят с правилата за държавната помощ. Предвиждат се много проверки по съфинансираните програми за държавна помощ от страна на националните органи, Европейската комисия и Европейската сметна палата. Двете дирекции на комисията, отговарящи по въпроса, не прилагат едни и същи процедури, но процедурите се допълват. Ще продължим да работим за изграждането на капацитет на ниво програмни органи. Ще продължим и засиленото сътрудничество между отделните служби на комисията. Благодаря ви. Сега преминаваме към четвъртото и последно изказване в този панел. Господин Хералд Руйтес, директор на отдел инвестиции, новаторски и устойчив транспорт. Господин председател, госпожо докладчик, госпожи и господа депутати, благодаря за възможността да се изкажа пред вас и аз мога да компенсирам времето, което беше необходимо на колегите преди мен. Те представиха нещата много добре. Що се отнася до инструмента свързване на Европа и трансевропейската мрежа за инвестиции – тези инвестиции, инвестиционните потребности възлизат на 500 милиарда за мрежата ТНТ и 1,5 трилиона за общи инвестиции в транспорта. Необходими са допълнителни инвестиции за ускоряване на прехода към интелигентна и нискоемисионна мобилност, особено в градските региони. Господин председател, транспортният сектор се характеризира с системни недостатъци на пазара и висока степен на, позитивни външни разходи, които не могат да бъдат устойностени без публична намеса. И затова в инструмента са изложени правилата за финансиране проекти от общ интерес. Инструмент Свързана Европа излага правилата за предоставяне на финансова помощ за приоритетни проекти от, общ интерес тенти, Финансираното включва държавна помощ, но 70% са за е, ЖП инфраструктура. Така че има една ситуация, която е особено интересна и за докладчика. И тя е, беше представена много ясно от преждеговорившите. Независимо от това, искам е, да посоча Последния въпрос е именно финансовите инструменти. Разбира се, се, пови... се използват тези инструменти за привличане частни инфра... инвестиции в транспортната инфраструктура и тези финансови инструменти се създават възоснова на предварителна оценка, която гарантира неизкривяване на конкуренция на вътрешния пазар и съвместимост с правилата за държавна помощ. Генералните дирекции бюджет и ЕКФИН анализират внимателно ситуацията, така че господин председател мога да приключа краткото си изказване за този инструмент. Комисията гарантира съвместимост с дългови инструмент по инструмента за свързана Европа с действащото законодателство на Европейския съюз, по-конкретно във връзка с съответните правила за държавна помощ. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега можем да преминем към въпросите и ще дам думата на докладчика да зададе първия въпрос. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на нашите гости за информацията, която поднесаха и за актуализираната актуализираните данни по отношение на възможностите. Наистина трябва да създадем пълна яснота, като разгледаме въпроса за това доколко можем да въведем опростяване за държавите членки. Най-вероятно дебатът в някои политически сектори, дебатът ще бъде разгорещен за бъдещия бюджет, в някои сектори се съкръщават средства, добавят се нови политически сектори, така че възниква същностния въпрос, доколко държавите членки ще се наложи да поемат нови отговорности. Затова искам да попитам следното – Как смятате, че ще протече дебатът, особено на фона на новия инструмент за инвестиции в Европа? Защото то, тук говорим не само за крайни бенефициери, а и за участие, да, така да се каже, на междинни финансови звена. И за това искам да попитам. представителката на Генерална дирекция регионално развитие до някъде засегна този въпрос. А, трябва да се погрижим, когато влезе в сила новия бюджет, да са и правилата да са пределно ясни. и да е ясно доколко средствата идват от европейския бюджет и доколко се съфинансират по линия на държавните помощи. Трябва да гарантираме, че евентуалните проблеми ще бъдат разкривани своевременно, че евентуалните съмнителни моменти ще бъдат отстранявани. И освен това, своевременно трябва да се погрижим да има приемственост държавите членки по отношение на поетите ангажименти, за да не се променят дългосрочни ангажименти. Как можем да си нарисуваме обща картина на ситуацията? Ком... Картината ще бъде комплексна, но винаги трябва да бъде ясна. Просто с по-малко трябва да постигнем повече. Има и нови ангажименти от страна на държавите членки. Тоест, особено при груповите освобождавания, трябва да бъдем абсолютно сигурни, че се спазват всички принципи за прозрачност. Нито вътрешно, нито външно трябва да съществува каквато и да било възможност да се прикриват, още по-малко насърчават аномалиите. Правилата трябва да се прилагат и осъществяват еднообразно в държавите членки и прозрачно за гражданите. Пред прага на избори сме, така че максималната прозрачност е от изключително важно значение. Искаме да гарантираме прозрачното спазване на правилата за държавното подпомагане, за да не остане място за съмнение по отношение на европейската политика. es transparente, puesto que es lo que hay, no hay más. Pero en cambio, toda la complejidad que supone el resto, digamos, de la activación макар че разбира се правилата са много комплексни, но така или иначе прозрачност трябва да се осигури. Понякога се случва прозрачността да пострада. Говоря не само за комисията, а и за държавите членки. Да, има групови освобождавания, но настоявам за пълна прозрачност прозрачност. И сега моя въпрос. Как да повишим тази прозрачност? En función de qué también y de qué manera... Eh, и как можем да внесем още повече яснота за това кой, какво и доколко контролира. Говоря и за другите източници на финансиране, не само европейските средства, защото има случаи, кога, е, в които няма средства за даден проект, но ако има групово освобождаване, то ще може да се комбинира с... Е, финансирането ще може да бъде фин... комбинирано. Отново е важно да има прозрачност обаче, да се знае кой какво, къде финансира, кой за какво отговаря. Uh, Основният въпрос беше как да станат правилата за държавна помощ по-ясни и по-прозрачни. Uh, uh, Благодаря за уместния въпрос. Аз мисля, че тук има три отговора или отговорът е в три части. Първо, що се отнася до InvestEU, Както каза и господин Валбрук, правилата за държавна помощ ще бъдат включени в рамката InvestEU, така че съответствието с InvestEU гарантира автоматично съвместимост с правилата за държавна помощ. По този начин нещата ще се опростят и правилата за държавна помощ, като правила InvestEU ще бъдат публично достъпни в Генерална дирекция конкуренция ще включи това в регламента за блоковите освобождавания и така че ще има пълна яснота по правилата. Зададахте въпроси за това как да разберем какво точно изразходват държавите членки защото има блоково освобождаване, е необходимо да се обърнат към Брюксел, но ние искаме да знаем разходите. Хубавото е, че като част от процеса на модернизация, който споменах, всъщност ние изискваме всяка мярка за държавна помощ, в която помощта е над 500 хиляди, трябва да се публикува в регистър за прозрачност. И в Европейската комисия, в нашата генерална дирекция, този регистр се управлява и в него и вече са и има 40 хиляди записи. Там се вижда кои са бенефициентите, каква е сумата, за какво е предоставена помощта, пълна прозрачност за всички и освен това за вас в парламента това е информация, която може би ще бъде полезна. И ние предполагаме че регистърът ще се обогати с още записи. Само един въпрос от моя страна, който е свързан с това, което казахте. Госпожа Фернандес ни даде списък с някои от грешките и причините за тях и една от грешките беше, че държавната помощ не е била нотифицирана за комисията. Защо държавите членки не са уведомили комисията за държавна помощ преднамерено, което е нарушение, или пък е се дължи на непознаване на правилата? Ако е второто, може би има проблем с комуникация. Каква е причината и поради която комисията не е била уведомена за държавна помощ. Благодаря за въпроса. Не знаем въпрос, отговорът на въпроса. Не знаем защо властите не ни предоставят подробностите само от категории. И в миналото сме се натиквали на подобни грешки, но това не е преднамерено, свързано е с погрешно тълкуване на правилата. Бенефициентът не си е дал сметка, че това е държавна помощ или пък смята, че тук има блоково освобождаване, а всъщност няма, но нямаме подробна информация, но не смятаме, че неуведомяването е преднамерен акт. Не виждам друг да иска да вземе думата. Благодаря на колегите за изложенията и за това, че отговориха на въпросите. Добро начало. Преминаваме към следващата част под наименование на какви трудности се натъкват властите в държавните членки, когато изпълняват правилата. Тук ще се изкажат трима колеги. Ако Имената на колегите в първата част бяха лесни, в тази част на мен са ми малко трудни, ще се опитам. Първият оратор е госпожа Барбара Österschulте, заместник ръководител отдел, управляващ орган по Европейският фонд за регионално развитие, Министерство на селските въпроси, защита на потребителите, Баден-Вюртенберг, Германия. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо докладчик, уважаеми дами и господа, благодаря много за това, че ме поканихте на това изслушване и много се радвам, че мога да допринеса към дискусията от гледна точка на провинция Баден-Вюртемберг. Ще започна с една кратка статистика. Виждате дела на държавната помощ от финансирането по линия на европейските структурни инвестиционни фондове. За Европа това са 8%, за Германия 4%, много ниски стойности, а и няма данни за това какъв процент от проектите са били проверени за това дали наистина става дума за държавна помощ или не. кои са трудностите при конкретното прилагане на а, а, правилата за държавно подпомагане в рамките на Европейския фонд за ре, регионално развитие. Е, по единият, единият сектор е технологии, трансферна технология, иновации и така нататък – и втората, така, втория акцент пада върху намаляване на въглеродните емисии в общините и предприятията. Т.е. проектите са основно в тези два сектора. Накратко ще ви ги представя. Първо ще говоря за местния характер за, на инвестициите. А, финансирания, при които е трудно да се извърши проверка, за това става ли въпрос за държавна помощ, економически инфраструктури, инвестиции за енергийна ефективност и възобновяеми източници, както и някои аспекти на пряката и споделената, прякото и споделеното управление на средствата. Първо, за да се установи дали става дума за държавна помощ, критериите са ясни. Трябва да става дума за предприятие, трябва да става въпрос за държавни средства, трябва да става дума за известно привилегироване с държавни средства принцип на селективност и нарушаване на търговията и конкуренцията на, във връзка с местния характер, пък трябва да се постави въпроса за това дали услугите и стоките се предлагат в ограничен географски район, привличат ли се клиенти от други държави членки, има ли трансгранични инвестиции. Много е трудно да се извърши проверка по този критерий, особено когато става дума за проекти в гранични зони. По този въпрос има 12, вече 12 решения на Европейската комисия, когато тя е установила, че поради местния характер на инвестициите няма нарушаване на търговията и конкуренцията в региона. За нас би било добре а, да има повече системност в а, тези решения и да ги получим а, в прегледен вид. Друга тема а, за помощи за иновационни инфраструктури. Тук нивата са три. А, инвеститор, оператор и ползвател. Целта е помощта да премине през инвеститора и да след това през оператора, изпълнителя и да пристигне в крайна сметка у е, ползвателя. Всичко това трябва, разбира се, да стане на базата на разпоредбите за възлагане на обществени поръчки. За нас е трудно обаче да идентифицираме елемента на държавна помощ, особено когато става дума за поредица от услуги, които, е труд, които са трудно обозрими и за които не знаем доколко ще бъдат използвани от крайния ползвател на инфраструктурата. Така че ни трябват много по-осъществими разпоредби на ниво потребител или ползвател. Още е, веднъж ви показвам същата схема, само че тук е, инвеститорът и операторът са частни лица, т.е. те са условно задължени да спазват разпоредбите за обществени поръчки. Понякога тези принципи не се спазват и възниква въпросът дали се спазени принципите на пазарната економика. Освен това, трябва да, крайния потребител да познава а, дефиницията на понятието държавна помощ, за да може да съобщава за нея. В момента разпоредбите по този въпрос са доста сложни. Според нас трябва да има повече упростяване по посока на възможност за установяване на пазарната стойност. Подобни проблеми имаме и по отношение на структури, които подпомагат МСП. Става дума за консултации, за извършване на услуги или интернационализация на предприятието. Тук е трудно да разграничим това дали подобни структури а, извършват дейности, финансирани с държавни помощи или не. И дали от а, помощта при оказаната помощ наистина дали наистина се ползва оказаната помощ. Тук също трябва да има по-практични правила. Следващият аспект е свързан с възобновяемите енергии и енергийната ефективност. Много често това става на базата на допълнителните разходи, т.е. сравняват се инвестициите за енергийна ефективност с конвенционални инвестиции и разликата в разходите се изчисляват като държавна помощ. Много е бюрократичен този принцип, много е сложна процедурата. Тук наистина трябва да се упрости процедурата, за да се установи кои са разходите допустими за подпомагане. И последният аспект е свързан с прякото и споделеното управление на средствата пряко управляваните средства не се подчиняват на правилата за държавните помощи и обратно споделеното управление се подчинява на тези правила. А, принципът е, че при съпоставими проекти а, трябва да има и еднакво третиране от гледна точка на правилата. Примерът, който ще ви дам, вече е няколко пъти дава Нашата цел за високи постижения. По отношение за центровете за високи постижения, вече има някакво решение. В Хоризонт 2020 се предвиждат по-добри условия или могат да бъдат предложи по-добри условия, отколкото можем ние да ги предложим в рамките на Европейския фонд за регионално развитие, спазвайки европейското законодателство за държавните помощи. Необходимо е да имаме по-добро решение, за да може да хармонизираме инструментите за съвместно и за споделено и пряко управление на средствата. Също така настояваме и за повече прозрачност при от определенето на критериите за пряко управление на средствата. Ще спра до тук и благодаря за вашето внимание. Председателят, благодаря ви за много полезното ви изложение. Следващият оратор е господин Георгополо, директор на специалната служба за държавните помощи към Министерството на економиката и развитието на Гърция. Имате думата. Благодаря ви, господин председател, госпожо докладчик, уважаеми колеги. Благодаря ви за поканата и за възможността да обсъдим с вас различните подходи. Нашият орган вече от 15 години насам се опитва да рационализира тези две политики. Ще споделя с вас опита ни в това отношение, като се спра върху четири основни въпроса. Различните методи, различните правила, различните политики и различните процедури на двете генерални дирекции. Прилагат се различни методи за изчисляване на размера на подкрепата по конкретни проекти. Според ГД Регио трябва да се изчисли недостигът на финансиране. От друга страна се използва и интензитета на помощта като фактор. Трябва да има обща методология за определяне на недостига на финансирането, която да се прилага и от двете генерални дирекции. Ако по един проект има държавни помощи, а по друг не, то за едно и също действие ще има различен размер на финансирането. Съгласно регламента с общо приложимите разпоредби няма нужда от оценка на горната граница за финансирането, когато общият бюджет на проектите е над 1 милион евро. Не същият е случаят с проектите с държавна помощ. Тук трябва да се изчисли интензитетът на помощта. Така се объркват управляващите органи, увеличава се и административната тежест. Когато държавата е собственикът, инвестиращ в нова инфраструктура, както и бенефициент по финансиране по структурните инвестиционни фондове, то съгласно правилата за държавните помощи, частните инвестиции, финансирани от държавата, също може да се квалифицират като държавни помощи. В такива случаи се държавата може да участва с кредит, дори и това да не е позволено по националното законодателство. Началото на периода за допустимост на разходите започва на 1 януари 2014. Разходите са допустими преди да се подаде заявлението, докато още се работи по проекта. А по правилата за държавните помощи разпоредбата е различна. Т.е. ако се подадат заявления преди датата на прилагане, то не може да се получи и финансиране. Освен това, съгласно правилата за структурните и инвестиционни фондове, строителните проекти са е, изцяло допустими за финансиране. Предлагаме да се регламентът за държавните помощи да бъде удължен до края на 2023 година. Да се съгласува по този начин с регламента за структурните и инвестиционни фондове. По въпроса за финансовите инструменти. Правилата за подбора на финансови посредници не са съгласувани в различните области на политика. Би трябвало според разпоредбите те да се подбират по прозрачен и недискриминационен начин но по единия регламент се предвижда състезателна процедура, за разлика от вътрешните възлагания комбинацията на двата вида правила може ли да доведе до неприлагане на процедурата за вътрешните възлагания? Намесват се също така и правилата от директивата за обществените поръчки. А що се отнася до бенефициентите, то за държавните помощи това са онези, които получават помощта а по-различни са разпоредбите за структурните и инвестиционни фондове. При инфраструктурата понякога двата субекта са различни, като например собственика и оператора на инфраструктурата. В такива случаи разпоредбите трябва да се прилагат и към дългосрочните бенефициенти на финансиране от Съюза. Оперативните програми, например, не са допустими по общия регламент за груповото освобождаване. Това увеличава административната тежест. Законодателните изисквания – има затруднения по Европейския фонд за регионално развитие. Изискват се проверки, които довеждат до допълнителна административна тежест за управляващите органи, прилагащи мерките de minimis. По структурните фондове подходът е основан на сектори, а при държавната помощ подходът не е селективен. Това се отразява върху прилагането на стратегията за риск. При оценката на риска трябва да се очертаят действия и сектори, допринасящи за економическото развитие когато се обучават служители в сектори, в които има риск, може да има да се прецени, че има риск. Е, е. Двете политики са малко различни. От една страна, целта на кохезионната политика е да се подпомагат новаторски компании с цел растеж и конкурентоспособност. А според политиката за конкуренцията, онези дейности, които са много близо до пазара, може да доведат до изкривяване на функционирането му. Във връзка с процедурите се изисква много информация, която да се предоставя на Европейския съюз. Националните органи трябва да попълват много формуляри и да подават информация в различни бази данни и към двете генерални дирекции. Предлагаме тези инструменти да се уеднаквят, като има оперативна съвместимост между различните системи. Важно е според нас да се публикува и излиза само с едно решение за одобрение, когато става дума за големи проекти по въпроса за оценката, одита и мониторинга. Те се извършват от различни органи по един и същи въпрос. Ние предлагаме процедурата за оценка да се рационализира. Например, последващата оценка на държавните помощи може да бъде включена в последващата оценка на оперативните програми. Трябва да има публичност и прозрачност за да се намали административната тежест върху управляващите органи. Можем да последваме в случая подхода на ГД селско стопанство. Всички жалони и показатели – които са важни, тъй като са свързани с плащанията и са важни, тъй като са свързани с плащанията и резултатите. Но за мерките, за които е необходимо уведомление, понякога траят 6 и повече месеца. В такъв случай може да не се постигнат междинните цели по оперативните програми Обикновено това е така, защото уведомленията не се подготвят много добре. Необходими са повече насоки и разяснения по конкретни въпроси, като например упростените варианти за разходите. Преди изменянето на регламента за груповото освобождаване нямаше правна сигурност за предоставянето на помощ двете регионални дирекции на комисията и държавите членки нямат правна сигурност и когато се прилагат мерките по друг пакет. Когато се инвестира в местна инфраструктура, е трудно да се реши дали действително става дума за местна инфраструктура и така се изключва държавната помощ или пък става дума за местна инфраструктура, към която се прилага член 56 от регламента за груповото освобождаване. Проектите за местно териториално развитие също водят до проблеми в това отношение. Например, когато се прилагат в погранични региони. Тогава не се знае дали това са наистина местни проекти. Освен това, по тези проекти за териториално сътрудничество се изисква участието на различни заинтересовани страни от различни държави. Добре е регламентът за груповото освобождаване да се прилага и към тези проекти. Предлагаме подобни действия в бъдеще поне до някъде да бъдат изключени от правилата за държавните помощи. До сега вече са предприяти много действия в рамките на последния програмен период, но има още какво да се направи за упростяване, рационализиране и хармонизация на двете политики. Uh, Искахме да говорим за трудностите пред държавите членки. Е, беше ни представен дълъг списък с такива трудности. Може би ще бъде полезно в края на този раздел комисията да даде отговор на някои от тези въпроси. Това не е включено в дневния ред, е, но мисля, че би било полезно. Междувременно, нека да преминем към третото изказване. Госпожа Катържина Памола Вробел, заместник директор отдел контрол върху държавната помощ, служба защита на конкуренцията и защита на потребителите в Польша. Добър ден! За мен е чест, че съм тук и имам възможността да говоря за държавната помощ и фондовете. Аз ще бъда много кратка. Ще повторя казаното от колегите от Германия и Гърция. Независимо от това, искам да споделя с вас полския опит. Колегите от Европейската комисия се занимаха с бъдещето. И аз бих казала няколко думи за миналото. Най-добрият начин да разработим Бъдеш план е да избегнем минали грешки. Държавната помощ и европейско финансиране са съвместими ли са? Тук имаме две групи правила. Не... Новите тенденции е да се гледа на правилата с държавна помощ като пречка пред изразходване на кохезионните фондове Тезата е, че изпълнението на една европейска политика застрашава изпълнението на друга политика. Това е опасна теза. Аз е, работя в областта на държавната помощ от доста години и за мен гледната точка на държавната помощ е по-естествена и бих добавил още един въпрос – каква роля играят европейските фондове в държавната помощ? Каква част от, европейски от държавната помощ от Европейския съюз? Какво е въздействието върху конкурента, финансирането на проекти? Оценявам казаното от господин Копман, а именно, че 10 до 20% от разходите са свързани с държавна помощ в Полша Цифрата е малко по-различна, защото там можем да говорим за 27 правила от разходите и 22% от всички проекти FC, които са обхванати от държавната помощ. Така че, може би, Полша не е най-добрия пример. Поради недостатъчното време аз ще се спра на областите, е, в е, които Польша е настигнала е, на трудности в, по отношение на държавната помощ и ЕФСИ. Сега ще разгледам следните категории. Две групи правила, различни политически цели и дублиране на задълженията. Съществуването на две групи правила не означава, че те са, че те са противоречиви. Е, но съществуването на понятия като е, неясни допустими разходи, трудности при изпълнението, две цели на две европейски политики, именно конкуренция и кохезия, трябва да се балансират. Какво имам предвид? Целта на политиката за конкуренция е да се защити вътрешния пазар и да се направи така, че да има едни и същи условия за всички субекти на пазара. Целта на политиката по сближаване или кохезионната политика е да осигури същите условия, но като създаде е, равенство, така че как да се изравнят условията, без е, да се облагодетелстват е, субектите в най-слабо развитите региони. Третата категория са дублирането тук винаги има административни трудности или прекомерни трудности. В някои крайни обстоятелства може да доведе до отегляне от проекта. Всяка страна смята, че има обосновка за своите процедури. Въпросът е дали може да се направи нещо, за да се опрости процедурата. Искам да ви покажа Примерите е, в Польша, които имам предвид, е един от основните проблеми. Вече споменат от е, колегата от Германия е раз, е различно отношение към аналогични проекти, просто защото източника на фондовете е различен. Имам предвид централно управлявани програми, програми по кохезионните фондове, които са на разположение на държавите членки от, едната, от една страна трябва да се спазват правила с държавна помощ, в другия случай проекта излиза извън рамките на правилата с държавна помощ. Бенефициентите предпочитат централно управляваните средства, средства защото финансирането излиза извън обхвата на държавната помощ можем да говорим за съперничество между Хоризонт 2020 и оперативните програми. Е съответствие различни дефиниции, сложността на правилата с държавна помощ водят до липса на яснота и липса на правна сигурност. Друг въпрос е малко недостатъчната възможност да се използва метода за устойностяване на разходите. Друг проблем в Польша е несъответствие от недостига в средства, който трябва да се изчислява при доходи, генерирани от проекта е, и необходимостта от помощ в проектите. Вече споменах накратко противоречието между кохезионната политика и политиката по конкуренция. В Польша и възникнаха следните проблеми. Ще започна с пример от скоро. Един проект, одобрен от Генерална дирекция Регио по оперативните програми, не можеше да се изпълни поради липса на съответствие с критериите за държавна помощ. Тези проекти ти предполагаха уведомяване на комисията и в момента тече процедура. Е, става дума за енергоефективна топлофикация. Е, второ, вторият пример е от предишния програмен период 2007-2013 година. Новите правила за държавна помощ тогава влязаха в сила и промяната засегна енергийния сектор и програмите, които не могат да участват в него. Така че това стана в посредата на изпълнението и това доведе до ситуация, в която проекти, финансирани в началото на програмния период и онези, които бяха изпълнени по предишната разпоредба на държавната помощ бяха третирани по различен начин от гледна точка на сумите на финансиране, допустими разходи. И интензитет на помощта. Както споменах, ние не поставяме под съмнение необходимостта от индивидуални простори в някои случаи, нито легитимността на извършването им. Одитът и наблюдението са важни, като имаме предвид, е, че се прехвърля все повече отговорност на държавите членки поради регламента за групово освобождаване, но може да се окаже, че един формуляр за уведомяване може да удовлетвори исканията на две генерални дирекции конкуренция и регионално развитие. За да обобщя тези проблеми в Полша, може би има нужда от упростяване и по-добра хармонизация и координация. Тук не става дума за премахване на правила или процедури, които са обосновани. Целта би трябвало е да бъдат преразгледани и стандартизирани. Няколко коментара, свързани с опита на Полша. На първо място искам да посоча необходимостта от хармонизиране на или хармонизация или координация на процеса за уведомяване за сериозни проекти, които изискват одобряване на държавна помощ. Освен това, първоначална проверка при оперативните програми може би по-бърза процедура за тълкуване на държавната помощ за проекти по европейските фондове за инвестиции, структурни, за европейските структурни инвестиционни фондове. Също така преразглеждане и обединяване на дефинициите. Част от тези коментари вече са намерили отражение в документа на Европейската комисия. Очевидно идеята е добра и благодаря ви за вниманието. Благодаря още едно чудесно изказване а, с много примери. В началото казахте, че ще бъдете много кратка, но не бяхте, което е много добре, тъй като имаме време. И така, проблемите а, са много бройни. Ще дадем а, думата на а, господин Копан от Европейската комисия, за да отговори на въпросите за трудностите. Заповядайте. Благодаря ви, благодаря на колегите от държавите членки за подробните им изказвания. Очевидно, няма да ми е възможно да се спра върху всички бележки, които направиха, нито пък би било и подходящо, тъй като, както правилно казаха колегите, някои от тези проблеми са по-скоро свързани с миналото. Така или иначе, те ще бъдат отчетени, когато се обсъжда следващата МФР. Има и още нещо. Става дума за принципен въпрос, а именно и по двете, по двете политики се преследват сравнително различни цели. Много е малко са пресечните точки между двете политики. Виждаме, че в Полша стойността е над средната, но в Баден-Вюртенберг при покриването е около 4%. Средната стойност е 10%. Така че принципно трябва да си зададем въпроса дали наистина искаме по-строгите условия, приложими към държавната помощ, да са всеобщо приложими към всички разходи по структурните инвестиционни фондове. От гледна точка на конкуренцията трябва да сме по-внимателни добра идея би ли било да се прилага един и същи набор от правила към всички видове финансиране по, инвестицион, по структурните инвестиционни фондове. Така няма да може да се реализират някои инвестиции по тях, дори и да няма заплахи за вътрешния пазар. Трябва да си зададем този въпрос. Така, както е структуриран договорът, ако не хармонизираме напълно, трябва да има различни правила. Мисля, че през изминалите години постигнахме много голям напредък като въведохме упростяване. Например, упростените варианти за разходите. Може да се работи за по-нататъчно такова упростяване. Понякога в много малко случаи има уведомления. Не разполагам с точна статистика, но бих бил изненадан, ако има повече от 5 до 10 уведомления към ГД конкуренция по разходи по структурните инвестиционни фондове. Съвсем сигурен съм, че няма повече от 5 до 10 такива уведомления. На всеки 5 години една държава членка изпраща такова уведомление по конкретен проект по структурните инвестиционни фондове. По тези уведомления има проблеми от гледна точка на конкуренцията. Така, например, модернизирането на оборудване в промишлеността, така че да се спазят изискванията на Европейския съюз, е нещо, което може да се финансира по структурните инвестиционни фондове. Но не допускаме държавна помощ, тъй като всички дружества, извършващи дейност на вътрешния пазар, трябва да заплащат за това модернизиране сами. Ако позволим на някои дружества да бъдат субсидирани от държавата, това ще има отражение върху конкуренцията. Малко такива уведомления има, както казах, но по тях процедурата може да трае по-дълго, тъй като има значителни проблеми. Същото въжи и за магистралите, по които има концесии. Когато няма концесии за магистралите, няма и уведомление, тъй като няма държавна помощ в случая. Но ако има концесионер, а много са малко големите дружества, които извършват дейност на вътрешния пазар, и има вероятност да има свръхкомпенсиране, например, когато не е имало уведомление, като при това става дума за десетки, може би стотици милиони евро, то това, разбира се, може да окаже много съществено отражение върху условията за конкуренцията. Може да окаже много съществено въздействие и върху държавните финанси, ако държавите членки свръхкомпенсират подобни стопански субекти техните конкуренти следят много отблизо всичко това. И ако останат с впечатлението, че се предоставя на друг техен конкурент държавна помощ, ще изискат разследване. Понякога процедурите траят по-дълго, но има много основателни причини за това. Всяка държава членка, както вече се опитах да обясня, разполага с орган, координационно звено за държавните помощи, което привилегировано общува с нас. Инвестираме много в подобни контакти. Някои от повдигнатите въпроси могат да бъдат обсъдени с тези звена, като например местният характер на инвестициите, как подхождаме към новаторските центрове, разграничаването между частните и публичните разходи за изграждането на инфраструктура. Колегите направиха днес много подробни изказвания. Цялото ми уважение към тях за това. Приканвам ги да се обърнат към нашите две генерални дирекции, за да обсъдим по-подробно конкретните въпроси, които повдигнаха. В никакъв случай не искам да ви оставям с впечатлението, че отбраняваме позицията си и не сме готови да се вслушаме във вас. Любопитни сме да анализираме по-отблизо всички въпроси, които повдигнахте. Просто направих някои общи бележки по естеството на двете политики. Само да посоча, че ние говорим за опростяването на разходите. Другата област, по която имаме пълно, с, имаме пълно съгласие с вас, е съвместната оценка. Разчитаме на вече направени оценки или одити. Това са идеи, които е, са, са заложени в новият е, основен нормативен акт. Благодаря за отговорите. Убеден съм, че колегите ще се свържат с вас. Сега ще дам думата на докладчика. Искам първо да благодаря на нашите гости за информацията, която споделиха с нас някой може да остане с впечатлението, че позициите се разминават, но всъщност те са взаимно допълняеми. Благодарение на одитите на Сметната палата, благодарение на дейността на Генералната дирекция Регио и на другите дирекции – имаме достъп до данни. За нас е много важно постоянно да сме в диалог с комисията, не само генерална дирекция конкуренция и генерална дирекция бюджет. Целта е да продължим да упростяваме процедурата за крайните ползватели, защото в крайна сметка става въпрос за изпълнение на европейския бюджет. Да, той е прекалено сложен и комплексен, но такива са и политиките, които изискват това. Искам да спомена и администраторите на държавните помощи. А, те не обърнаха внимание на някои важни аспекти. Например, способността на държавните помощи да предизвикат европейска добавена стойност. Това се отнася както до европейското финансиране, така и до държавните помощи от страните членки. По принцип гражданите възприемат този подход като положителен и конструктивен. Точно него се опитваме да прилагаме и ние при всяка промяна на бюджета и при всеки опит – във връзка с различни освобождавания да отправим препоръки, които имат за цел именно упростяване. за да не възникне впечатлението, че европейският бюджет е толкова сложен и комплексен и че помощите са толкова объркани и сложни, че не могат да се използват, не могат да бъдат разбрани. Би било зле, ако не успеем да убедим гражданите да се ползват от възможностите. Отбелязваме си всичко казано от нашите гости, както и от колегите от комисията. Те представиха редица мерки и ние внимателно ще ги анализираме, защото е, някои от въпросите, които които поставяте, не могат да бъдат решени понякога. Целите са различни. Е, понякога целите са дефинирани по различен начин. Най-важното е обаче да избягваме противоречията. Това е, стана ясно днес. Благодаря ви за усилията, благодаря ви за информацията. Ще продължим да сътрудничим с комисията. Благодаря. Um, um, Председателят, нека и аз кажа нещо. Сега по-наблюдателните сред вас вече са видели, че аз не съм госпожа Гресле. Днес тя, за съжаление, е възпрепятствана, това председателствам аз, но ще трябва да отида и на заседание на комисия, в която членувам, което започва в 5 часа. За това ще предам председателската штафета тук на госпожа Аяла Сендер. Тя ще председателства заседанието по-нататък и в качеството си на докладчик. Yeah. Thanks. Then now we... Uh, sorry, Благодаря. Продължавам на испански. Ще говоря испански. Ако няма желаещи да зададат въпроси, можем да преминем към последната част от днешното изслушване. Следващата презентация отговаря на въпроса как прилагането на държавните помощи може да бъде улеснено как можем да насочим вниманието на хората към възможностите за европейско финансиране. Господин Брокоп от Европейската сметна палата ще говори за това. Благодаря ви, госпожо председател, госпожи и господа, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол. Първо, благодаря ви за поканата днес Нямаме конкретен одит за държавните помощи и европейското финансиране, но данните ни от 2016 година ще са това, на което ще се основа днес. Ще се основа също така и на годишните ни доклади от 2014 и 2015 година. В специалния си доклад анализираме периода 2010-2014. В него установихме 50 случая на не спазване на правилата за държавната помощ. По 16 от тях е имало финансови последици годишната очаква, годишният очакван процент на грешките е бил 13,5%. Мерките с финансови последици засягат Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. По мерките по социалния фонд попадат най-често в обхвата на правилата за помощта de Категоризирахме тези грешки в четири групи. Най-интересната категория са онези, при които има висок интензитет на помощта. По 10 от тях е имало финансови последици. Друга категория грешки са свързани с отсъствието на стимулиращ ефект. По пет от тях е имало финансови последици. Разгледахме също така и направеното от комисията и от държавите членки. И двете регионал... генерални дирекции на комисията са установили много проблеми с програмите за помощ. В държавите членки не се поставя също достатъчен акцент върху спазването на правилата. Комисията разполага с много системи, но не е направила всеобхватен анализ на полуките до момента. Не е направила анализ на причините нито на спецификата на грешките. В ГД Регио са били наложени финансови корекции. На ниво ГД конкуренция обаче не е имало възстановявания в значителен размер, въпреки множеството проблеми с програмите за помощ. Установихме също така във връзка с условията за периода до 2020 година, че комисията е излязла с положителна оценка, но в ГД конкуренция са установени редица проблеми, което не отговаря действително на общата положителна оценка. Друг важен въпрос, както казаха и много изказали се до тук, е регламентът за груповото освобождаване. Направихме оценка на минималното въздействие на регламента във варианта му от 2014 година. Мерките обхванати от регламента през 2014 година. съответстват на 90%, а сега стоиността е 74%. Има една важна промяна, именно разширяването на приложното поле – има промени също така и при прилагането на стимулиращия ефект. Това е важно според нас също и във връзка с откриването на случай на неспазване. На що се отнася до специалния ни доклад. Разгледахме периода 2010-2014. Използвахме заключенията в също така от специалните си доклади от 2015 и 2016. Продължава да има не спазване на правилата за държавните помощи, но намалява броят на грешките с финансови последици. Причината за намаляването на броя на тези грешки с финансови последици е свързана с регламента за груповото освобождаване от 2014 с стимулиращия ефект, както и с прилагането на този регламент с задна дата. Установихме 7 случая през 2015, 3 с финансово въздействие. През 2016 установихме 11 случая на неспазване, по нито един нямаше финансови последици. В специалния доклад се опитваме също така да очертаем и някои добри практики. Има една свързана с общата процедура по всички схеми за подпомагане. Тя се прилага в Дания. Става дума за предварителен преглед на всички законодателни предложения от гледна точка на държавната помощ. Има и още една добра практика от Португалия, която е по-конкретна. Останалите са свързани с. А тя е свързана с горната граница за помощта де минимис. В Португалия има специален регистр. Освен това, установихме, че в почти всички държави членки, според органите, правилата са прекалено сложни. Затова и органите заявиха, че биха искали допълнителна практическа подкрепа под формата на насоки и обучителни курсове. Биха искали също така да се възползват и от експертния опит на националните органи за държавните помощи. На ниво комисия е разработен план за действие. На ниво ГД конкуренция, ГД регионално развитие. Този план на няколко пъти е бил актуализиран. Последно е бил актуализиран за периода 2018 до 2022 година. За да се подобри прилагането на правилата за държавните помощи, препоръчваме комисията да води регистър за нередностите, като така ще има възможност за всеобхватен анализ за причините. Освен това, на ниво държави членки Комисията би трябвало да направи така, че проверките на аудитиращите органи да са подходящи. Трябва да предоставя също така и допълнителни насоки на държавите членки, както и да ги окоръжава да изготвят регистри за помощта от типа Деминими. С Това бе всичко от мен. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря ви за изчерпателната информация, господин Брокоп. говорихте и за е, вие сте извършили съответните анализи преди промяна на разпоредбите. Сега искам да дам думата на господин Лойк Вагнер, който е сътрудник на генералния директор по информацион... на на информационните въпроси, работи в Европейската сметна палата и ще говори за дела свързани с държавно финансиране и финансиране от европейски фондове. Очевидно обаче ще има а, желаещи да вземат думата. В представянето си Сметната палата в заключенията каза, че са били изпълнени препоръките към ГД Регио. Да, предоставихме насоки и обучение на държавите членки. А що се отнася до регистъра за нередностите, изготвихме подробна типология на грешките. Имаме инструмент за целта, в който регистрираме своите констатации. Имаме също така инструмент за типологизация на грешките, установени от аудиторските органи. Предоставяме им също и подробен контролен списък за одитите. Насърчаваме органите да използват същия списък. Благодаря ви. Мисля, че вече има напредък по отношение на сроковете за докладите пред Сметната палата. Някой друг желая ли да каже нещо? А ако не, ще приканя днешния последен оратор за днес да вземе думата господин Вагнер от Сметната палата. Той ще говори за някои дела. А, си, си. Señor Wagner, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, госпожо докладчик, госпожи и господа депутати. Благодаря ви за поканата да участвам на това изслушване на тема Държавна помощ и финансиране на Съюза съвместими ли. Състава дума за тема с важни економически, финансови, политически и правни аспекти. Що се отнася до съдебния контрол, статистиката показва, че делата са изобилни. От 2010 година виждаме, че до днес има повече приключени дела, отколкото за целият период 1956-2009 година. Заедно с това за делата с структурните фондове, без селското стопанство, делата са по- по-малобройни и те са свързани с по държавната помощ и структурните фондове. Там резултатът не е толкова забележителен. Тези дела са по-редки, защото редица жалби за отмяна по структурните фондове са обявени за недопустими. Всъщност, обикновените жалбоподатели се позовават на юриспруденцията за допустимостта на обжалването срещу решенията, които, според които трябва да се възстановят средства. Това заключение се обяснява с това, че съдът рядко е канен да се произнесе за съвместимостта между държавната помощ и регионалната помощ, само че съдът може да се произнесе само тогава, когато бъде поканен. В един, както стана ясно, в, един, в едно дело European Dynamics Люксембург става ясно, че статутът на Европейския съда, както и член 76 и член 84 на правилника за работа на съда, спорът е, се определя от решението на страните. Съдът на Европейския съюз упражнява цялостен или частичен контрол. За въпроси, по въпросите, които ни интересуват днес, за да не навлизаме по същество, аз ще бъда схематичен, т.е. има нюанси. По отношение на държавната помощ, що се отнася до квалификацията на мерките, съдът смята, че трябва да се осъществи цялостен контрол. Що се отнася до заключението за съвместимостта на една мярка с правилата с държавна помощ, съдът смята, че това е в изключителните правомощия на Европейската комисия, както, се, както е предвидено и в наредба от 27 февруари в отговор на преюдициално заключение. При спазването на изпълнението, член 107, параграф 3 на договор за функциониране на Европейския съюз, комисията има, а, простран... има широки правомощия за преценка. Що се отнася до предоставянето на финансиране от страна на Европейския съюз, в областта на економическата и социалната политика и тук има постоянна юриспруденция. Например, има решение на съда от 7 марта 1992 година Паскере Дебермел срещу комисията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 в делото Нордойче Вих и Флайшкантор от 9 юни 1982 година в контекста на говеждо месо съдът беше сезиран с преюдициално запитване за общностната нормативна база за разпределението на тарифните квоти за вносия на замразено говеждо месо Запитващата юридикция зададе няколко въпроса на съда по-конкретно в във връзка с това дали разпределението на тарифните квоти от Германия нарушава разпоредбите на държавната помощ. Европейския съд формулира хипотезата с държавна помощ. Разликата между е, държавна помощ и държавни ресурси и има за цел да стигне до заключението дали се предоставят пряко или пък е, се предоставят е, на организации определени от държавата, които да извършват разплащането. В решение от 9 ноември 2017 година комисията също Дания съдът напели, че идеята за помощ включва не само помощите пряко предоставени от държавата, но и от посредници. И всички средства, които са под държавен контрол, са държавна помощ, е, дори и ако не са постоянно принадлежност на хазната. Е, съдът анулира решение, което е тълкувал твърде ограничено идеята за държавни помощи. След тези уточнения по идеята за държавни ресурси е, ще се спра на връзката между разпоредбите за държавната помощ и разпоредбите за обща сълскостопанска политика. Член 42 от договора за функциониране на Европейския съюз предвижда разпоредби в главата за правилата за конкуренция. Те са приложими при производството и търговията с ускотопански продукти. За да си дадем сметка за отражението на тези разпоредби в рамките на контрола върху държавната помощ, Нека да, да разгледаме решението 2 декември е, Холандман срещу комисията. Тук става дума е, за производител на, е, малта, на, на малц. Помощта за изграждането на, за, на фабриката за малц е обявена за несъвместима с общия пазар с мотива, че няма нормални възможности за реализация на малца на пазара. Съдът напомни предимството на общата скостопанска политика над целите на политиката на конкуренция, което означава, че спазването на правилата за държавна помощ трябва да се съобразява с целите на общата сълскостопанска политика. Всъщност съдът констатира, че комисията е длъжна да отчита контрола върху производство. Всъщност член 6 от регламента за, сел, за развитието на селските региони забранява предоставянето на помощ за инвестиции, чиято цел е да увеличават производството на, на продукти, които нямат нормални възможности за реализация на пазара. Всъщност, според съда, комисията може да декларира несъвместима една държавна помощ, чиято цел е да увеличи производство на малц, за който няма достатъчно нормални пазарни възможности. Сега няколко думи за държавните помощи, економическото и социално сближаване. Тук има три решения, които са свързани с, с, с политиката за економическо и социално сближаване. Първото е свързано с връзката между политиката за економическо и социално сближаване и, правилата за държавна помощ. В решението от 28 декември 2008 година е хотел Чиприяни комисия. Съдът реши, че Съдът беше сезиран с жалба за отмяна срещу решение на Европейската комисия за помощи под формата на данъчни облегчения за предприятия на територията на Венеция и Кьоджа. Съдът в този случай казва, че двете политики се взаимно допълват и заедно с това няма иерархия между целите на двете политики. Целите на економическото социално сближаване и държавната помощ. Според съда, комисията не е длъжна да спазва е, правилата за държавна помощ по по-гъвкав начин е, в интерес на целите на политиката за економическо и социално сближаване. В това дело съдът подчерта, че на практика основните насоки от 1998 година за помощите за регионално развитие съдържат конкретни разпоредби, чиято цел е да осигурят съвместимост на помощите с интересите на регионалното развитие. В при обжалването от 9 юни 2011 година съдът прецени, че не е бил длъжен да се произнесе по точките, свързани с решението на трибунала. А, извинявайте. Има решение от 2005 година за регламент от 1998 година за легитимността на предварителни плащания. Мотивът е, е, че не са предоставени оправдателни документи, които да показват, че разходите са били предназначени за финансиране на целите на структурните фондове. В това дело се смята, че никое от правилата не дава възможност да се заключи, че трябва да се провери дейността на бенефициентите, т.е. на крайните бенефициенти. Съдът отхвърли иска за обжалва. В това дело съдът подчерта, че един от целите му е да гарантира доброто финансово управление и да гарантира, че разходите са оправдани. Сега съвсем набързо съдът прецени, че комисията може да поиска оправдателни доказателства за междинните плащания и за крайните плащания. Е, с оглед на времето, което ми е предоставено, аз няма да се спира на делото Европейска комисия срещу Италия, чисто и просто защото по същество Проблематиката е същата. Особеното тук е, че има промяна в уредбата и трябва да се направи разлика между помощта под форма на безвъзмезни средства и под помощ на рисков капитал. Италианската република казва, че тук се нарушава правилото за равно третиране според комисията ситуацията е различна, че третирането може да бъде различно, защото при рисковия капитал има посредник е, и това решение не е обжаване. В заключение искам набързо да се спра на едно неодавнашно дело. Всъщност в това дело Контекстът е много интересен е, в контекста на нашата тема. От правна гледна точка е, делото е отнесено към седа е, по общата рамка за освобождаване от 2008 година. Благодаря за вниманието. Благодаря много много така, подробна и изчерпателна информация, но все пак вашето постижение е, че успяхме да разберем поне част от нея. Сега искам да попитам, някой желая ли да вземе думата да зададе въпрос? Ако няма въпроси, ще благодаря отново на днешните оратори. Презентациите, разбира се, ще останат на наше разположение и ние ще се занимаем допълнително с тях. Още повече, че трябва да се подготвим добре за дебата за новия бюджет след 2020 година. ние наблегнахме на аспектите, свързани с начина по който държавите членки, регионите и крайните ползватели, бенефициентите а, освояват преките помощи и как прилагат правилата за държавните помощи така че всички социо-економически субекти в Европейския съюз да бъдат равнопоставени. Това беше целта и на днешното изслушване. целта ни беше да се спрем на различните аспекти и да помислим как да подобрим нещата за крайните бенефициенти, а и за компетентните органи. Целта ни е да намерим решения, които да са подходящи – освен това, можем да си послужим и с докладите на Сметната палата, в, коя, в които можем да се запознаем с различни дела. Тук бяха представени някои от тях. които унагледиха иерархията, взаимната допълняемост между различните форми на подпомагане и различните политики за лоялна конкуренция. Крайната цел винаги е да се решат големите проблеми, проблеми, за които те първа ще говорим в дебата за новия европейски бюджет, разполагащ с съответните средства за финансиране на амбициозните цели. Оставаме в контакти с комисията – защото има аспекти, по които трябва да се работи и да се търсят решения. Но сега вече наистина придобихме много по-широк поглед. Макар че, както беше правилно отбелязано, става въпрос за различни политики. Все пак, крайната цел е економическите и социалните политики на Европейския съюз да покажат допълнителната стойност, която създават чрез един нов европейски бюджет в максимално прозрачна рамка. Още веднъж благодаря за участието. Приехме информацията, която ни предоставихте. И ви благодарим за това, че задълбочихме знанията си по някои въпроси, така че в бъдеще да поставяме правилните въпроси на всички участници в дебата за бъдещия бюджет, за да, за да гарантираме, че изпълнението на бюджета ще бъде оптимално. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Sí. Pues pasamos entonces al punto siguiente, eh, que es... Преминаваме към следващата точка от дневния ред за днес. Специален доклад на Европейската сметна палата от 2018 година за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 година на центровете на Европейския съюз за високи постижения в областта на химичните, биологичните, радиологичните и ядрените материали. като изводът на Сметната палата е, че е необходим повече напредък. Госпожа Якобсон от Сметната палата е тук, за да представи доклада. Заповядайте. Thank you, chair, ladies and... Благодаря ви, госпожо председател, госпожи и господа. Благодаря ви за възможността да ви представя този специален доклад за центровете на Съюза за високи постижения в областта на химичните, биологичните, радиологичните и ядрените материали. Инициативата за тези центрове на Европейския съюз е основната програма за борба срещу химическите, биологичните, радиологичните и ядрените заплахи и рискове от извън Европейския съюз. Тези рискове са сериозна заплаха за здравето, околната среда и економиката. Инициативата се управлява от Генерална дирекция сътрудничество за развитие за периода 2009-2013 година бюджетът ти е бил 109 милиона евро. За периода 2014-2020 бюджетът ти е възлизал на 130 милиона евро. Основната цел на инициативата е укрепването на капацитета на органите, отговарящи за борба срещу химическите, биологическите, радиологичните и ядрените заплахи, както и да насърчи сътрудничеството между съответните национални и регионални органи. При одита си си поставихме две цели. Първо, последваща оценка на действията предприяти от комисията и центровете за изпълнение на препоръките по предходния ни специален доклад за учредяването на инициативата. Освен това, направихме оценка на това дали инициативата значително е допринесла за намаляването на химическите, биологичните, радиологичните и ядрените рискове от извън Европейския съюз. Поставихме акцента върху това дали комисията и СВД са приложили подходящия подход към оценката на риск. Запитахме се също дали инициативата е била задоволително разработена в страните партньори, както и дали са били установени ефективни системи за наблюдение и оценка с цел определяне оценка и отчитане на резултатите постигнати от центровете. Заключихме, че инициативата е допринесла за ограничаването на рисковете, но че все още има много предизвикателства. Комисията и СВД изцяло са изпълнили три от общо шест препоръки от предходния ни специален доклад. От части са изпълнили две наши препоръки. Препоръката финансирането на Съюза да се съсредоточи в онези области, които са най-относими към сигурността на Съюза, не е била изпълнена. Заключваме също, че все още не е бил разработен и подходящ подход към управлението на риска. Комисията предоставя на страните партньори инструменти, както и методи за оценка на техните потребности и за разработването на национални планове за действие за борба срещу заплахите. Но Що се отнася до насоките за идентифицирането и приоритетното подреждане на рисковете, те са недостатъчни. Комисията също така не може да отговори достатъчно бързо на исканията на всички страни партньорки за помощ. По инициативата е установена култура на сигурност. Освен това, в повечето от страните партньори са учредени национални екипи. Реализирани са резултатите по повечето проекти. Заинтересованите страни са дали висока оценка на изграждането на оперативен капацитет, но все още няма достатъчно регионално сътрудничество. Повишило се участието на делегациите на Европейския съюз от последния одит насам, но те не работят достатъчно при популяризирането на инициативата и мобилизирането на политическа воля. Ограничено е също така и взаимодействието между генералните дирекции на комисията и общността на донорите. Освен това, не се провеждат достатъчно добри мониторинг и оценка, няма и ясни цели, относими показатели и събиране на данни, което прави трудно измерването на резултатите по инициативата. Препоръчваме за това СВД и комисията да подредят приоритетно дейностите си на базата на системна оценка на риск. Препоръчваме им също така да укрепят регионалното измерение на инициативата, да активизират ролята на делегациите на Европейския съюз, да очертаят потенциални възможности за взаимодействие, както и да идентифицират други източници на финансиране, да увеличат управленската отговорност и видимостта. Освен това, препоръчваме да се преразгледа веб-базираният портал на инициативата, за да има лесен достъп до информация по всички дейности по инициативата. Комисията и СВД приеха всички наши препоръки. Благодаря им за конструктивното им съдействие по време на одита. Одита, благодаря за вниманието. Е, благодаря, госпожо Якобсън. а, господин Малцитис няма да може да дойде тук поради други ангажименти. Но ми възложи да, ви, да прочета неговия текст. Първо той благодари, разбира се, за изчерпателния доклад на Сметната палата – който дава пространна представа за рисковите, рисковете и грешките в съответния сектор, констатациите и препоръките на Сметната палата са напълно уместни, като той прави два коментара. Първо, необходимо е регионалното измерение на инициативата да се засили, така както се казва в препоръка номер 2 на Сметната палата. Много е важно и регионалното сътрудничество да се укрепи, за да могат да се идентифицират и преодоляват на регионално ниво предизвикателствата по по-ефективен начин. И вторият коментар. А, той е за засилване на тази инициатива на Европейския съюз и създаване на повече взаимна допълняемост с други инициативи. Така че между приоритетите на Европейския съюз и политиките на национално ниво да има повече а, свързаност. съответните центрове за високи постижения, за които става въпрос тук, се занимават с химични, биологични, радиологични заплахи и ядрени заплахи. Констатациите трябва да влязат в политическия диалог и най-вече диалога за политиката на сигурност, особено от дългосрочна глед... Е, в дългосрочен план, за да могат да се укрепят сътрудничеството и свързаността. От своя страна е, трябва да кажем, че Сметната палата очевидно е приела разясненията на комисията по различните проблеми по отношение на регионалното сближаване, както и в по-общ смисъл. Като комисията посочва, че има разширяване и се посочва, че целта ни не е да предписваме политиката от Брюксел, а че трябва да се съобразяваме с националните, регионалните и местните изисквания. Това трябва да бъде част от инициативата. Заплахите стават по-силни в раз... поради различните обстоятелства на регионално ниво. Ето защо сътрудничеството тук трябва да се засили. Аз си сътруднича с страните от Магреб, Магреба и с Северна Аф, Африка. Впечатлението ми, че на моменти има връщане назад по отношение в сътрудничеството с определени правителства. Знаете как се влуши положението във връзка за сигурността през последните години. Искам да попитам дали Сметната палата е посочила още един проблем. Между 2015 и 2017 година персоналът на тази инициатива е бил съкратен с 50% такава важна инициатива, толкова многопластова инициатива с толкова съкръщения на персонала, буди трева, е, фактът буди тревога. Искам да попитам дали сте имали предвиди този аспект, отправяйки своите препоръки, за да можем и ние да се спрем на него в рамките на освобождаването за 2017 година, особено с оглед на вашите препоръки за бъдещето по отношение на сътрудничеството между Европейския съюз и тези държави. Благодаря. Sí, perdone, perdone, señora Jacobsen. Sí, eh, perdone, le voy a dar... Извинете, още нещо. Нека да дадем а, думата на представителя на комисията. Заповядайте. El eh, jefe, de, jefe de unidad adjunto de la, de la DGDEFCO, por favor, de precisamente eh, seguridad eh, nuclear, por favor. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата. Искам да, искам да ви благодаря за чудесното сътрудничество при изготвянето на това проучване с Сметната плата. Беше удоволствие, беше удоволствие да работим с тях. През 2011 година тази инициатива беше една неясна идея и в крайна сметка тази дейност обхвана много голям брой страни, наскоро Пакистан и Афганистан се присъединиха към дискусията по въпросите на, на сигурността. Дори и само за това трябва да дадем висока оценка. Благодаря на Сметната палата за помощта. Да, като всички служби в комисията, трябваше да съкратим персонал. Това засегна предимно служители от съвместния изследователски институт. В крайна сметка това ограничи капацитета ни да помага на страните да разработват план за действие и ние трябва да създадем някаква структура и ред. От самото начало целта беше много амбициозна да обхване, престъп престъпност, организирана престъпност, тероризъм, природни бедствия, експлозиви и сега дори е, киберпрестъпления. Е, целите са многобройни, но те отразяват е, ситуацията в света. Да, води се спор между нас и, комиси... и Сметна плата за това как да се подбират и класират рисковете. Всъщност, страните партньори са тези, които трябва да решат по което да работят. Е, ние не налагаме нищо на страните. Страните са тези, които обсъждат въпросите вътре, вътрешен план и след това разговарят с нас. Е, и освен това, както каза Генерална дирекция вътрешни въпроси, риска за Европейския съюз е, е съседния регион, Близкия изток, Кавказ, Северна Африка, особено източниците на тероризъм. Но ние понякога забравяме, за рисковете от Юго-Источна Азия, например птичия грип, който доведе до сериозни економически загуби за фермерите. Рисковете се свързват не само с хората, но и с всичко това, което представлява риска за економиката. Юго-Источна Азия е много по-активна в биологията, биобезопасността. Е, от е, колегите ни от Сахел проявяват е, засилено внимание към на химикалите с оглед на това, което на събитията в Сирия и химическите оръжия по отношение на риска, ние помагаме с оценка на риска и разработване на национални планове за оценка на риска. Не беше лесно, от не доста време. Сега имаме инструмент за оценка на риска, който помага на страните да, на, да разработят приоритет на своите потребности и инвестиции по този начин ще ни бъде много по-лесно в последствие да измерим въздействието на дейността ни. И ние се учим в движение всеки ден. Не е лесно, но мисля, че напредваме. Миналата седмица събрахме 160 партньори в Брюксел, 60 страни, плюс и някои други, които биха искали да се присъединят. Ние не извършваме рекламна дейност, защото знаем, че ресурсите ни са ограничени, както от гледна точка на служители, така от гледна точка на бюджета. И затова не сме отворили центровете за високи постижения за Латинска Америка. Въпреки, че и там има рискове за Европейския съюз. Също въжи и за южната част на Африка. Има и други части, като Тихоокеанския регион. Така че нямаме желание да се разширяваме, но има страни, които бихме искали да включим. Египет, например, Казахстан. Има няколко страни, които са много важни за нашата сигурност. Искаме да ги привлечем. За сега не успяваме по регионални причини. Второто, което бих искал да кажа, някои от проектите, които реализираме, те би трябвало да са регионални, но са всъщност многонационални проекти. Ние създаваме впечатлението, че даваме отговор на проблеми на национално ниво. Това не може да се избегне, тъй като те тръгват от толкова ниска степен, че регионалното сътрудничество е почти невъзможно за тях. И за да избегнем многонационалния подход миналата година организирахме нов вид подпомагане за страните. Ние обучаваме специалисти в гражданска защита, сигурността в европейски центрове за обучение, за да не използват регионалните проекти за обучение на своите служители и да разполагаме с допълнително допълнителен инструмент. Имаме споразумение с НАТО за обучение по въпросите на националната сигурност, за охрана, жандармерия, военните, гранична сигурност. Целта е да се работи по действително регионални проекти. Това е обоснован коментар от страна на Сметната палата. И така, ние работим по политическата мотивация, благодарение на главния секретар на СВД. Той помогна да мотивираме делегациите, така че проблемите на сигурността да бъдат поставени в центъра на вниманието с участието на посолствата на Европейския съюз, за да знаят държавите членки какво предприема комисията. Ние използваме техните агенции, техните служби за изпълнение на проектите. Един много важен приоритет за нас, е, след което ще приключа, е да привлечем страните партньори с техните ресурси към начинанието за обучение на другите. Например, Северна Африка, Сахел, Алжир е много по-напреднал от Мали, от гледна точка на сигурност, инфраструктура и така нататък. Така че искаме да направим така, че Алжир да обучава малийците, вместо да участва винаги Европейския съюз. Не винаги е лесно. Не винаги е лесно да направиш така, че съседи да обучават съседи. Но понякога успяваме. Защото сме стигнали до ниво, на което можем да обсъждаме този въпрос. Сега има проблеми с залива, където взаимоотношенията между Катар и съседите му са лоши. Но те са все центрове на високи постижения, така че миналата седмица те бяха около една маса. Ще можем ли да започнем общи проекти? Това е отделен въпрос. Както виждате, има известни успехи, както се вижда в статистическите данни. Очевидно Европейския съюз има какво да направи. Ще спра до тук. Сигурно съм забравил много аспекти. Благодаря още един път на Сметната палата за доклада. По въпросите на риска можем да говорим допълнително за това как се измерва риска, как да се идентифицира риска, но приемаме забележката и ще продължим да работим. Благодаря, господин Майер. Разбрахме, че става все по-важно е, че вашата а, дейност става все по-важна, но разбира се, не могат да се носят много години под една мишница. Разбира се, че трябва да се задълбочат а, е, а, е, начините на сътрудничеството, за, на сътрудничество, за да доведат до резултати, иначе не, няма а, напредък. Имате думата на, за заключение. Uh, thank you, Chair. Uh, I think uh, I... Благодаря. Отчитам казаното за управлението на риска. След 4 години е, ще разработим последващ документ и ще имаме възможност да направим оценка на казаното от комисията. Мисля, че това добре обобщава инициативите, е, включени в доклада. Много ви благодаря. Ще се видим след 4 години отново. И дано да си говорим за конкретен напредък. Не е достатъчно всички страни да се съберат около масата. Трябва да поемат конкретни задължения за бъдещето. Преминаваме към пета точка от дневния ред. Докладчикът господин Парньо е тук. Става дума за специален доклад на Европейската сметна палата, освобождаване от отговорност във връзка с 2017 година. Темата е засилване на капацитета на силите за вътрешна сигурност в Нигер и Мали. Заключението на палатата е, че напредъкът е ограничен. Имате думата. Сега ми казват първо да дам думата на докладчика, а след това на госпожа Якобс, която ще ни представи специалния доклад. Не, ще направим обратно, казва председателката госпожа Якоб. Uh, Благодаря ви, госпожо председател, госпожи и господа. Благодаря ви за възможността да ви представя специалния доклад за усилването на капацитета на силите за вътрешна сигурност в Нигер и Мали. Това са две нестабилни държави в Западна Африка, млади парламентарни демокрации с слаби економики и развиващи се публични администрации. През март 2011 Европейският съюз прие стратегия за сигурност и развитие в региона Сахел – на базата на допускането, че сигурността им развитието взаимно се стимулират и че проблемите в региона трябва да бъдат решени на регионално равнище. Европейският съюз използва мисии по общата политика за сигурност и отбрана, както и други инструменти, за да изпълни стратегията си за региона Сахел. Европейският съюз разположи мисии в Нигер и Мали, за да отговори на заплахите за сигурността на региона, както и за сигурността на целия съюз. Целта бе да се подсили капацитетът на националните сили, отговарящи за вътрешна сигурност, чрез обучение, консултации и оборудване. Съветът одобри 69 милиона за мисията на Европейския съюз в Сахел до 2017 и 66 милиона евро за мисията в Мали. Целта на одита ни бе да проверим доколко мисията за как е била учредена, управлявана и ам, реализирана мисията на Съюза в Сахел и дали е допринесла за увеличаване на капацитета на силите за вътрешна сигурност в двете страни. Зададохме си въпроса дали СВД добре е планирал и изпълнял тази мисия както и дали тя е допринесла за увеличаване на капацитета на силите за сигурност в Нигер и Мали. Какво заключихме? Заключихме, че мисията е допринесла за усилване на капацитета на силите за вътрешна сигурност, но че напредъкът е бил забавен поради сложната обстановка, в която се е работело, както и поради оперативни недостатъци. Установихме, че служителите на мисията не са получили достатъчно добри практически насоки. А що се отнася до мисията в Нигер, не е имало обучение преди разполагането на мисията. СВД е и комисията не са предоставили достатъчно подкрепа. В някои случаи са прилагали процедури не съобразени с условията на работа по места. Оперативната ефикасност – на мисията е била ограничена, тъй като мандатите са били по за две години. Бюджетите са се изготвили също така на годишна основа, поради което не е имало възможност за дългосрочно планиране. Имало и много вакантни места в мисиите. Въпреки, че не е било предвидено мисиите да работят за постоянно и в двете страни, няма ясна стратегия за преустановяването на дейността по тях. Мисиите са работили за повече устойчивост на дейността си, но не много успешно, поради липсата на ангажираност и политическа воля в приемащите страни и поради недостатъчни последващи действия от страна на мисиите. Освен това установихме, че показателите за изпълнение са недостатъчно добри. Мисията, освен това, недостатъчно са наблюдавали и оценявали поставените им задачи. Постигнате напредък при подсилването на капацитета на силите за вътрешна сигурност в Нигер и Мали. Но процесът по постигането на целите, напредъкът по постигането на целите и на двете мисии е бил бавен и ограничен. Препоръчваме СВД и комисията да предприемат мерки за повишаване на оперативната ефикасност на мисиите, да увеличат броя на заетите вакантни места в мисиите, да разработят мандатите и бюджетите така, че да са подходящи за операциите, да разработят стратегия за преустановяване на дейността, да поставят по-силен акцент върху устойчивостта и да подобрят показателите, наблюдението и оценката. СВД е и комисията приеха всички тези препоръки. Благодаря им за конструктивното взаимодействие по време на одита. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на госпожа Якобс. Сега думата има господин Парньо. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на госпожа Бетина Якобсън за много е, точната презентация за финансирането на капацитет за силите на вътрешна сигурност в Нигер и Мали. Както напомнихте, госпожо Якобсен, днес е, повече от всякога региона на Сахел се изправя пред множество предизвикателства, както край на бедност – продоволствена сигурност, недохранване, тероризъм, конфликти, нередовна миграция и престъпност, като търгов... трафик на хора и търговията с хора. Сигурността в региона на Сахел е пречка пред хармоничното развитие на Западна Африка. Ето защо днес е много важно – да направим преценка дали дейността на Европейския съюз в Мали и Нигер са ефективни през 2012 и 2014 година. Мисиите ЮКАП Сахел и Сахел са имали 60 милиона евро между 2014 за Мали. Този този бюджет е, е сериозен, подсили ли той силите за вътрешна сигурност в тези страни? Отговорът е да. Е, силите за вътрешна сигурност е, бяха значително подсилени благодарение на подкрепата на Европейския съюз и в Нигерия и в Мали. Уси... Нужни са обаче усилия, за да могат нашите усилия на място да станат по-ефективни и по-устойчиви. В доклада за Нигер се казва, че липса на оперативна но оперативен капацитет е пречка пред доброто развитие на дейностите. Трябваше, трябва да минат 18 месеца преди мисията ЮКАП Нигер да стане правен субект. 18 месеца е дълъг период, е време и ръководителят на мисията е трябвало да поеме цялата лична отговорност. Как можем да обясним това, че не са били предоставени бюджетни средства на тази мисия? Още по-лошо, сигурността на служителите е била изложена на опасност. Те са били принудени да живеят в хотел 6 месеца без никакви, никаква сигурност Удивително е, че за служителите не е било осигурено обучение е, по отношение на проектите. Това довело до забавяне на изпълнението и осъществяването на операциите. Доклада на Сметната палата говори и за трудностите, свързани с запълване на вакантните работни места в момента. Е, този процент е 79 в Нигер и 77 в Мали. Липсата на служители е още една пречка пред оперативната ефективност. Ние трябва да направим три неща. Първо да предложим е, е, по-дълъг период на командироване на служителите да използваме служители на срочен договор и накрая да се, разра... да се състави списък на потенциални служители, за да ускорим наймането на служители в момента на овакантяване на длъжности. Е, Европейската комисия и СФД би трябвало да положат повече акцент върху устойчивостта на мисията, като предложат обучение, е, обуч... Е, оборудване. Мисията ЮКАП е, трябва да може да подсили капацитета за вътрешна сигурност и двете мисии не успяха да постигнат голям успех капацитета за осигуряване на устойчивост на дейностите, очевидно свързан с липсата на политическа воля от местните органи. За да старата на трайни тези дейности, в бъдеще е необходимо да се насърчи автономията на силите за сигурност, да има повече независимост от Европейската мисия и да се, гаран... да се осигури по-строг контрол върху предоставеното оборудване и обучение. И в заключение, госпожо Джакобсън, бих искал доклада на Сметната палата да ни подтикне да разработим ясна стратегия е, за прекратяване на тези емисии. Тази стратегия би трябвало да даде на двете мисии ясни цели и съответен бюджет – аз приветствам препоръките в препоръките ще бъдат формулирани в моя доклад, който ще ви бъде предоставен през следващите седмици. Благодаря на докладчика. Господин Целер иска думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Сметната палата на госпожа Якобсон и нейният екип за този пространен и информативен доклад и за уместните коментари на нашия докладчик, колегата Пърне. Докладът показва колко често се разминават амбициите с действителността по отношение особено на събитията в зоната Сахел. Инвестираме много пари, но резултатите, за жалост, са скромни което според мен е свързано с следните неща. Почти всички тези държави на първо място са напълно фалирали. Те на практика нямат собствени бюджети и зависят от чуждестранната помощ. Същевременно обаче сигурността там е доста така крехка, по-скоро има заплаха за сигурността. Особено за Нигер – страна, която е много важна за доставки на суровини, особено уран за френските ядрени централи в Нигер цялата територия е окупирана от ислямистки или ислямизирани групировки, така че френските войски бяха принудени да се намесят. Проблемът, който виждам аз, е в координацията на нашите мерки. Гражданските и военните мерки не са координирани. Също и инвестициите на държавите членки там понякога не са достатъчно свързани в мрежа и както колегата Парньо, така и Сметната палата посочват другия основен проблем – устойчивост. Защото там обич, обучаваме сили за сигурност, за които след това не знаем дали получават достатъчни заплати от държавата си и дали наистина се грижат да има сигурност в техните страни, така както са обучени, или изчез, тези хора просто изчезват на някъде и след като им се възложи да пазят сигурността, те започват да рекетират гражданите. Освен това, мога да констатирам, че изграждаме капацитет за обучение, обаче съответното оборудване липсва. Това вече беше казано, така че почти няма възможност за обучение. Мисля, че този доклад би трябвало да интересува не само нас от Комисията за бюджетен контрол, а най-вече колегите от Комисията за външна дейност и Комисията за развитие за да стане ясно, че развитието изисква сигурност, сигурността изисква развитие, особено в зоната Сахел, тези две неща са неразривно свързани. Необходими са специални общи усилия не само на Европейски съюз и неговите институции, а и на държавите членки. Нужно е координирано действие, за да могат да се постигнат резултати там. Защото политическите обстоятелства, режимите, които са срещу нас, не отговарят на нашите демократични модели. Що се отнася до правителствената политика, борбата с корупцията и така нататък. Това са теми, които спешно трябва да намерят решение в тези страни, защото именно поради тези проблеми бягат много хора или се опитват да напуснат страните си, или пък се опитват да се опълчат на режимите, които пък ние подкрепяме. Така че е, въпросите са много докладът ги поражда, ние трябва да се отнесем сериозно към тях и да се занимаваме с тези теми в бъдеще. Благодаря на Сметната палата и на колегата Парне. Благодаря на господин Целер. Думата има комисията. тук е ръководителят на отдела компетентен за Африка. Заповядайте. Oui, bonjour. Euh, merci. Effectivement, je représente la... Благодаря ви. Аз отговарям за управление на бедствията и за гражданските мисии. Ние работим, работихме с Сметната палата и с докладчика по заключенията. Както беше казано, ние приехме препоръките на доклада, като подчертаваме няколко елемента. Първо, е, трябва да се отчете контекста е, в региона е, Нигери и Мали – когато се опитваме да оценяваме въздействието на мисията, контекста трябва да се вземе предвид. Мандата на тези мисии е насочен към извършването на структурни реформи в сектора сигурност. Тези реформи с дългосрочен характер и предполагат съответни, съответно бюджетно обезпечаване и ангажименти. Ако се опитваме да измерим в краткосрочен план въздействието на тази мисия, може да се стигне до заключението, че въздействието е скромно. Заедно с, заедно с това обаче ефекта на мисията от стратегическа гледна точка, от гледна точка на силите за вътрешна сигурност – целта на тези мисии е да се постигне трайност, устойчивост. Всъщност, това е и целта да се постигне резултат в дългосрочен план. Друг важен елемент е, че все повече и все по-ефективно работим с други инструменти на Европейския съюз, с службите, които работят в областта на развитието, доверителния фонд за Африка и колегите от UTM. Бих искал също така да подчертая, че мисията на ОСПД е, е мисия на държавите членки и докладите се правят на всеки 6 месеца, на всеки 2 месеца за Мали. Държавите членки многократно са изразявали своята удовлетвореност от ефективността на тези мисии. Не казваме, че всичко е идеално, но подчертаваме значението на, на работата, която вършим и въздействието, което тя има в тези страни. Благодаря ви. Господин Жером Буайон. Е Тук ли? Е? Заповядайте. Добър ден. Нямам какво да добавя към казаното от ръководителя на отдела. Няколко думи за Нигер. Едно уточнение. Много е трудно да се измери въздействието на дейността, когато погледна критериите от аудиторите, се питам дали е, са правилно подбраните. Как да се оцени една дейност по предос... една консултантска дейност? Пред... Да, това е свързано с предоставяне на информация и а, съвети. А, и всъщност а, това е, което имам а, да кажа за измерването на ефекта от а, тази консултантска дейност. Благодаря ви. Госпожа Якобсен, искате ли да отговорите нещо? Да реагирате на последната бележка? в тази комисия, както Сметната палата добре знае, винаги сме обръщали внимание на това, че е необходимо да работим с правилни, обективни критерии за оценка, но това е дебат, който водим с комисията и сметната палата доста отдавна. Не е лесно да се прави оценка на определени бюджетни пера на базата на резултата, защото са ни необходими и съответните индикатори за резултатност. Понякога се спори какви трябва да бъдат те, но комисията трябва да има някакъв индикатор, за да може да оценява и собствената си дейност. Същото се отнася и за съвета. когато става въпрос за бюджетни средства. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. По този доклад бе проведена обичайната състезателна процедура. Бих се радвала в двустранен план да обсъдя по-подробно методите, които приложихме. Разгледахме отделни документи, разговаряхме с служители, с заинтересовани страни. Комисията също има своя структура за оценка на наличността на консултации и за определянето на междинни цели и други. По този доклад ще се проведе обичай, обичайната последваща процедура от наша страна. Надявам се, че след 3-4 години ще установим подобрения, тъй като става дума за важни инициативи. Би било жалко след 3-4 години да установим, че не е проистекло нищо, като се имат предвид големите инвестирани суми. Благодаря. А, Жил, quieres ла палавра? Perdona, no те había visto. Си, por favor. Благодаря, Жил. Искаше да кажеш нещо. Заповядай. Е, Искам да потвърдя това, което казахте вие и това, което каза госпожа Якобсън. Има нужда е, индикаторите да бъдат измерими. От 2012 година е, съм посетих няколко пъти страните Нигерия и Мали като европейски депутат, но от Франция, по искане на президента Оланд. след е, военната намеса, както напомни господин е, Целер, на военната намеса на Франция, да имахме неколкократни, неколкократно контакти с е, военни служби и имаше несъответствие, както казва, се казва в доклада на Сметната палата – и както е записано и в моя доклад, но не се тревожете, целта е да направим препоръки, така че в бъдеще нещата да станат още по-добри. Чудесно! този, из, изводите от този специален доклад ще влязат в освобождаването от отговорност. Ако няма изказващи се и няма предложения за точка разни, ще ми позволите да благодаря на всички за участието. И председателката благодари на преводачите, желаят успех на протестните им действия. Вече 21 ден преводачите благодарят за вашата подкрепа. Ще се видим следващия път. Довиждане.